Good afternoon. Uh, hello. Здравейте, дами и господа, добър ден. Съжалявам, че ви накарах да чакате. Току-що идвам от Европейската комисия. Имаше конференция с а, участието на Шевчович за регионалното сътрудничество в а, сектора на енергетиката и електропроизводството. Затова закъснях. И така, Нека да преминем към дневния ред. Първо, приемане на дневния ред. Имате ли някакви забележки? Няма такива. Нямам съобщения. Одобрение на протоколите от 10 и 24 септември. Ако нямате възражение, до края на заседанието ще считаме, че тези протоколи са приятия. Четвърта точка – етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. Докладчик е Михаил Бони. Докладчиците в сянка са упоменати в моя списък. Искам да напомня, че комисията прие това предложение за преразглеждане на регламента за етикетирането на гумите през месец май 2018 година. Сега искам да помоля Михаил Бони да открие дискусията. Благодаря ви много, господин председателю. Благодаря много за възможността да представя проекта доклада. Искам да благодаря на Европейската комисия за новия преглед на етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. Това е важен принос към безопасността в транспорта като цяло и потреблението на горива в частност. Считам, че това е много важно за утрешните системи да бъдат чисти, ефикасни това ще изисква пълен ангажимент от страна на Европейския съюз, държавите членки и заинтересованите страни за засилване на техните усилия за намаляване на емисиите от парникови газове. Предлагам а, тази резолюция да се представя информация в етикетите, свързани а, с ефективността при движение по а, сняг, лед, защото когато купуват автомобили, не се вижда много добре какво представляват тези гуми, особено когато пазаруват онлайн. Сега етикетирането ще помага, независимо при какви обстоятелства се купуват те. Освен това, Искаме да се включат гумите в база данни. което е, е предвидено в регламента от 2017 година. Приветствам решението на комисията да включат също пробяганото разстояние. Разбира се, ние искаме да сме наясно и с методите за тестване, така че тези параметри да са надежни. Затова етикетът може да бъде променен в бъдеще чрез делегирани актове, за да се включи информация за износването и пробягането разстояние. В моите изменения аз предлагам включването на пробягането разстояние да бъде разгледано при следващия преглед на регламента. И цяло подкрепям предложението на комисията да включат да се увеличи използването на старите гуми. Едва 30% или 5 милиона са тези а, гуми. Това ще допринесе за намаляване на използването на енергия. Освен това, ще допринесе и за намаляване на отпадъците. Аз разбирам, че трябва да се свърши много, за да се популяризира този етикет чрез кампании, както и онлайна за новите гуми, които се предлагат при продажба на нови автомобили и не само това. Необходимо е също да се засили надзора на пазара чрез по-добра координация. Въвеждането на етикетиране на гумите е сравнително нов инструмент и от моя гледна точка е прекалено рано да се промени съществено схемата някои отношения да, но не и изцяло. Затова в моите изменения аз предлагам размерът на етикета да се запази такъв както е, като се предостави допълнителна информация, свързани с цеплението при каране в условия на сняг, лед и други. Този етикет трябва да остане в същия си вид, но с нова информация. За да се промени поведението на потребителите, трябва нов подход. Професионалните организации, полицейските органи, които отговарят за безопасността по пътнищата, както и школите за придобиване на правоспособност за шофиране, да участват. Аз предлагам да се запази схемата за етикетиране така както е в сегашния регламент, тъй като срокът предложен от Европейската комисия е твърде амбициозен, като се има предвид, че въвеждат нови параметри, както и процеса на регистрация. Ние сме обсъдили тези въпроси с някои от професионалистите, с някои от групите в Европейския парламент и знам, че има очаквания за оценката на въздействието, която не беше особено широка и поставя някои въпросителни. Читам, че с общо разбиране и с... Ние трябва да вървим напред да гарантираме стабилност, е да се постигнат целите за декарбонизиране на транспорта и за подобряване на сигурността, заедно с усилията да се използват най-добрите технологии. Благодаря. Много важно е, че вие подчертахте каква е основната ни задача. Тя е да помогнем на гражданите ни Сега ще дам думата на докладчиците Стева сянка от името на социалисти и демократите. Господин Марта има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, тъй като работата му се споделя в голяма степен от мен. Това, което предлагаме, е в линията предлагана от докладчика. Предложението на комисията е да се етикират гумите, за да се намали използването на горево, както и да няма изхвърляне на микропластмасови частици. Така че приветствам предложението на Европейската комисия, но трябва да сме предпазливи, тъй като понякога вместо да изпишем вежди, можем да извадим очите и за това трябва да видим в какъв, дали е възможно да се въведе един такъв етикет. Все пак трябва да се запази съществуващият етикет, с който са свикнали потребителите и той е много по-четим, отколкото това, което предлага комисията. Разбира се, има, може да се подобрят нещата по отношение на пирометрите за сцепление при шофиране по заснежена настилка. В категории А и Б се продават малко гуми. Ние трябва да попадаме в клопката да се слагат такива категории, както се използват при електроуредите, например АА и прочие. Трябва да се е, изисква преди е, всичко подобряване на качеството в съответната категория. Затова е, трябва да сме внимателни и за цената, защото първият критерий при избора от страна на клиентите е свързан именно с цената. Така че не бива да се допуска рязко увеличаване на цените. Аз също предложих изменение за происхода и проследимостта на каучука, който се използва при производството на гуми. Дали това влияе по какъв начин на устойчивото управление на горския фонд, дали са използвани химикали. Не считам, че това трябва непременно да бъде отбелязано в етикетирането, но трябва да се настоява при производството да се спазват тези изисквания. Като цяло аз съм предло... съгласен с предложенията, направени от докладчика. Председателят, благодаря ви. Господин Далунде от името на групата на зелените. Благодаря, господин председател. Зелените имат две основни притеснения по предложението на комисията. Първо, за изискванията, свързани с влажна и заснежена настилга. Ние считаме, че трябва да се включи някакъв мащаб, за да може да се сравнява безопасността на различните видове гуми. Иначе ще е трудно потребителят да направи информиран избор и това поставя под риск безопасността на хората. Освен това не се настоява за изпълнение на някои екологични изисквания за пробяганото разстояние и други. Комисията оценява, че това са важни екологични аспекти, но предлага срокове за справянето с този проблем. Ние предлагаме да се, се разработят хармонизирани тестове и то в най-къси срокове. Очакваме да обсъдим тези предложения с докладчиците в сянка, за да постигнем до съгласие в полза на безопасността на нашите граждани и за адекватна защита на околната среда. Благодаря ви. Благодаря ви, колега, за вашето изказване. Сега от името на ГУЕ господин Количек, заместник председател. Благодаря ви, господин председателю. Аз имам само някои кратки забележки от моя страна. Първо, техническия аспект за това, което обсъждаме. Етикетирането трябва да бъде пределно ясно. Всеки потребител трябва да е наясно какво купува. Ако искаме да включим твърде много данни в етикета, ще се окаже, че етикета няма да изпълнява целите, на сцеплението на гумите на влажна пътна настилка а, или при снежна настилка, настилка е важно да очита също а, и самата настилка, дали е асфалт, а, дали е променен асфалтов път, а, където се използват а, и някои елементи които са екологосъобразни. Има най-различни видове настилки. Някои от тях предлагат по-добро сцепление, което води и до по-добро действие на гумите при заснежени или заледени условия. Аз възприех първоначално да се включи баркод на всяка гума, така че потребителят да може да направи съпоставка между различните гуми, както и техните качества, дали са за шофиране в летни или зимни условия, дали могат да се използват при дъжд, освен това колко може да се пробяга с тях. Всичко това влияе на околната среда и аз съм съгласен с колегата Марта, който говори за важността за суровините, които се използват и откъде се доставят и какъв е ефекта върху околната среда от това. Аз съм за един опростен етикет, който да ни казва дали това е зимна или лятна гума. Всичко останало трябва да бъде пред QR кода и ще бъде достъпна тази информация по този начин. Кога трябва да се използва етикета? Например, в рекламите може да има само една иконка. Може да кликнете на нея и да научите повече. Електронните реклами са доста скъпи, така че това е едно добро решение. Благодаря ви много, колега. Доколкото разбирам, има много очаквания. Не зная дали ще може да се изпълни всички, но мисля, че мислим в една и съща посока. От името на Европейската комисия, господин Луил от Генерална директика, дирекция енергетика. Съжалявам за произносенето на името ви. Uh, благодаря ви. Не се притеснявайте за произношението на името ми. Благодаря, че ни давате възможност да се изкажем. Искам да реагирам на дискусията на проекто доклада. Ние се запознахме с него с огромен интерес. Благодаря на членовете на парламента за предложение, подкрепата за нашето предложение, особено да се включи въпроса за снега и леда в етикета, както и износването и пробяганото разстояние. Дали това да го направим по-рано или по-късно, комисията силно желая това да стане колкото и е възможно по-скоро. Работим заедно с сектора, за да можем да направим подходящи тестове. Нашето предложение предлага да се включат нови елементи в етикета чрез делегиран акт. Това е също важен елемент в нашето предложение. Другият елемент, който беше споменат от докладчика, господин Бомни, се отнася до важността на базата данни и че тази база данни трябва да е достъпна за широката общественост, както беше споменато и от други депутати, за да има повече прозрачност на пазара, за да може да има съпоставимост. Важно е тази база данни да функционира, да се включи и техническата документация да покаже, че е, тези гуми съответстват е, на изискванията. Това ще позволи и на контролните органи в държавите членки по-добре да си вършат работата. Е, вие споменахте за различните видове класове, господин Марта, господин Бони бих казал, че действително ние, ние използвахме а, рамково, рамковият регламент, който обсъди вашият а, парламент, свързан а, с енергийната ефектност. А, също за а, съпротивлението, също с сцеплението, 90% от гумите, които са на пазара сега, отговарят на най-високите изисквания. Също се отбелязах коментарите, свързани с включване на въпроси, свързани с устойчивостта, с източниците на суверените. От друга страна, ние сме малко притеснени, свързани с това да не бъде прекалено ам, притрупан този етикет с информация. Ние искаме да се намери баланс, да има повече информация, която е интересна за потребителите, но също времено да се запази и по-опростен етикет. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите бележки. И сега бих искал да дам думата на докладчика за заключителни думи. Имате думата. Имаме време за това. Благодаря, господин председател. Не успях да изслушам много доброто изложение на колегата професор Бони. Нека обаче направя три бележки. Като цяло докладът му е много добър. По една част в доклада ще внеса обаче изменения. Става дума за това, защо по член 4 алинея 3 и член 6 алинея 2 комисията предвижда по-строги изисквания за рекламите. Ще задължава в бъдеще операторите да включват етикета във всички визуални реклами. Господин Бони направи правилните коментари по този въпрос. Визирам неговото изменение номер 4. Бих искал то да бъде изменено. Става дума за техническите рекламни материали. Те не би трябвало да бъдат включвани в рекламите, но тук ще трябва да бъдат включени и рекламни плакати по стените, например. Същото въжи и за изменение 9. Тук колегата планира преход от визуални към технически рекламни материали. Визирам края на изменението. Искам последното изречение да се заличи. Същото въжи и за изменение 15. Тук има едно сложно допълнение. Кликване върху изображението или прекарване на мишката през изображението. Това е прекомерно, според мен, не дава възможност за обективна техническа реклама. Затова ще внеса три изменения по тази тема. Според предложението на комисията ще се ограничат значително възможностите за реклама без потребителят реално да има ползи от това. Михал, the още докладчика за заключителни думи. Благодаря ви. Благодаря на докладчиците в Сянка, защото казаното от тях беше допълнение към казаното от мен и също много вдъхновяващо, тъй като засегнаха въпроса, свързани с устойчивостта, с използването на различни категории, класове и да се отчете също и фактора цена. Това е много важно. Надявам се, че ще работим съвместно и по-нататък. Също ще отчета и казаното преди малко от колегата относно рекламата. До утре имаме възможност да, да представим изменения и след това ще започнем да ги разглеждаме съвместно, да видим какви са най-добрите компромисни изменения, които можем да оформим, за да стане всичко ясно за потребителите, също да подкрепим и индустрията, за да може да се адаптира към очакванията, свързани с съответната информация, която е необходима за гумите, които могат да се използват при заснежени, заледени настилки. До утре 2 часа е крайния срок за внасене на изменения. Разгледане и на изменението е 21 ноември на 7 януари. Ще се гласува пета точка създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Докладчик е Владимир Уручев. Това предложение е в контекста на многодишната финансова рамка 21-27 година. И този инструмент допълва многогодишната финансова рамка и дейностите, които ще се провеждат в рамките на договора за Евратом. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Европейския съюз трябва да осигури приемственост в равнище, високото равнище на ядрена безопасност на своята територия и в неговото съседство след последиците и отражението от трагедиите е, в Фукушима и Чернобил. Подкрепяме предложението за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество, допълващ инструмента за е, съседство и сътрудничество. За да има споделяне на усилията за мониторинг, е, информиране и оповестяване, така както се предвижда в е, регламента. Това е една съществена стъпка в посока на опростяване на европейското законодателство – Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност ще даде възможност в страните членки да се разработят и прехвърлят високите нива на стандарти за ядрена безопасност от Европейския съюз в съседни страни като се възползват от инструментите за различни законодателни споразумения в тази област, включително и за отработено гориво. Подчертава се колко е важно да има висока култура за ядрена безопасност и то критерии за най-високо равнище на такава безопасност, особено в непосредственото съседство на Европейския съюз. Инструмента би следвало да е, се справи по-всеобхватно е, с въпроса с е, мониторинг и то от самото начало на създаването на съответните ядрени инсталации. Би следвало да има и разпоредби за пространни оценки за риска и безопасността, стрес-тестове за инсталациите – ядрените инсталации, изпълнение на препоръките, дадени от съответните стрес тестове и, изпълнение, и прилагане на съответни мерки за мониторинг. Програмите трябва да ангажират страните, които получават финансова помощ по настоящия регламент, да а, имат ангажимента да изпъл... изпълняват задълженията си, свързани с различните международни договорености, включително договорите за неразпространение и международните конвенции за ядрена безопасност. Страните също така трябва да се ангажират да изпълняват съответните препоръки и мерки. Мониторинг и е, оценка на е, резултатите от дейността на страните членки трябва да се базира на три конкретни показателя – тези показатели трябва да се е, основават на е, начина на изпълнение, да отчитат резултатите, за да могат да е, търсят и повече отговорност и отчетност от съответните страни, които получават средствата и от страните членки. Всичко това трябва да е свързано с резултатите, особено по отношение на нивото на безопасност. В проекто доклада се съдържат някои основни изменения, както ги изложих е, към предложението на комисията и очаквам предложенията на колегите. Председателят, благодаря колега. Благодаря за уводните ви бележки. От името на социалистите и демократите, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Докладчикът и аз сме на едно мнение по един въпрос, а именно, че ядрената безопасност в трети държави след авариите, на които бяхме свидетели в миналото, са важен елемент от външната политика на Европейския съюз. Въвеждането и спазването на възможно най-високи стандарти за ядрена безопасност трябва да е приоритет в целия свят. Това е от полза за гражданите. Аз лично съм против атомната енергия, но съм добър демократ. Допускам и приемам, че отделни държави решават да я използват и ако вземат това решение, трябва да спазват съответни стандарти за безопасност в името на своите граждани и на гражданите на съседни страни. Приемаме предложението на комисията, но в някои отношения то не е достатъчно. И по този въпрос има много пресечни точки между докладчика и мен. Благодаря му за те, текста му. Съгласни сме и двамата с докладчика за това, че са важни тестовете за оценка на риска. Важно е също така да се спазват международните споразумения, както и да се работи с международни структури като МАЕ. Регламентът на съвета за ядрена безопасност не е упоменат в предложението, но високите стандарти за безопасност трябва да са в основата на действията ни и в трети страни. Това е ясно. Има и още нещо, което сега се опоменава само в точка от преамбюла. Става дума за специфичните действия, които могат да се насърчават по инструмента. Предлагам те да бъдат включени в текста и на новия акт и да се уточни кои действия са допустими за финансиране. Третите страни, които получават финансиране, според мен трябва да работят и за спазването на изискванията за неразпространение. Трябва да подпишат международните споразумения в областта на ядрената безопасност. Не разбирам защо комисията е предвидила само количествени показатели за измерване на резултатите по инструмента. Според мен ядрената безопасност трябва да бъде подложена и на качествена оценка, на оценка на изпълнението. Освен това, не са спазени и изискванията по Орхуската конвенция. Става дума за оценка на въздействието. Освен това, в регламента се визира кредитният инструмент по Евратом. Средствата по този инструмент ще бъдат добавени ли към 300 милиона? Благодаря, госпожа Ривази, от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател господин председател, извинете. Много интересен инструмент за европейско сътрудничество с трети страни в областта на ядрена безопасност. Но първото нещо, което трябва да коментираме е, ние сме парламентаристи все пак, да видим как се свързват тези неща с Евроатом. Ще помогнаме на страните да увеличат равнището на ядрената си безопасност. Ние искаме също парламента да има своя глас. Искаме да има елемент на съ съвместно вземане на решение. Украина, България, Беларус, това са страни, които участват в ядрена енергетика и ние трябва да имаме възможност да даваме становища, когато се вземат решения. Също искаме да подадем из, е, изменения по отношение на а, е, това, което се случва в трети страни, примерно изваждане от употреба на ядрени инсталации, а, е, депониране на отпадъци в стари уранови мини също, защото това допълнително увеличава замърсяването, трябва да е, имаме предвид подобни обстоятелства. Не мисля, че достатъчно ясно се очертават реалностите в момента по отношение на замърсяването. Също така ще подадем а, и изменения за критериите за допустимост в случай на не спазване на изискванията. Примерно, трябва да има консултация и диалог с третите страни. Ако това не се случва, финансирането трябва да бъде прекратено. Също така, тук коментираха колегите, необходимо е да има общи критерии, които да се прилагат към трети страни, които искат да сътрудничат с Европейския съюз. Те трябва да спазват демократични принципи и правата на човека трябва да се спазват съответните международни разпоредби и споразумения. Ще подадем подобни изменения защото тук става дума за отпускане на средства и ние трябва да имаме за тях критерии за допустимост. По отношение на прозрачността, ядрените инсталации трябва да се съобразяват с принципите за прозрачност също и да има достатъчно информираност на обществото. Тук се спомена надзора. Нека да си припомним, че е, в един момент е, в Европа имаше ядрено замърсяване с определен е, инструмент, елемент, извинете, за който не се чу абсолютно нищо. Затова смятаме, че трябва да има инструмент, който да подава информация директно на населението и на неправителствените организации, за да е ясно, какво точно се случва. Трябва да има достатъчно е, канали за подаване на информация и на комисията, и на парламента. А що се отнася до е, законодателството, трябва да има планове за действие, но е, не бива да се дига прага до 10 милиона. Мисля, че 5 милиона евро е добър, добра цифра за прага. Казахте, че голяма част от разходите са под прага 10 милиона. Необходимо е комисията системно да следва как се изпълняват разпоредбите на инструмента. Инструмента ще има своята добавена стойност определено, но ние трябва да огледаме реалността във всичките и аспекти и да си дадем възможност да се изпълнява, да се отчитат те. Благодаря. Господин Теличка има думата от името на АОДЕ. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Всички сме на едно мнение, независимо какви са разликите ни в подходите и отношението ни към ядрената енергетика, ние всички сме наясно, че Европейският съюз е напреднал много по, е, по отношение на ядрената безопасност и нашите стандарти и правила и технологии също така са на високо ниво. Освен това, от опит от миналото знаем, че никоя централа не е кой знае колко отдалечена, за да осигури безопасност, ако нещо се случи. За това трябва да е, имаме внимателно отношение към тези неща. Както казаха и колегите, за АЛДЕ също проекто текста на комисията не е достатъчно изчерпателен. Ще подадем някои изменения. Няма. Ще се опитам да не се повтарям, защото много от нещата вече бяха казани, но все пак ще коментирам няколко момента. Първо, тематичният фокус правилен е, но, както се каза, трябва да се сложи повече акцент на режима за неразпространение. Би следвало да поставим ясен акцент върху условията и да направим е, ясно разграничение между различните страни по отношение на техните отношение, на надежността на плановете им и на политиките им мерките за оценка на риска, оценка на въздействието върху околната среда и така нататък, но също така и от степента на развитост на ядрените програми в тези страни. Тоест, трябва да има едно многопластово разграничение между различните страни. Също така трябва да се съсредоточим малко повече върху идеята за оценка не само оценка на риска, но и възможности за оценка на базата на измеряеми параметри, е, индикатори. Стрес е, тестовете ще имат солидна методология, естествено, но ние работим е, с страни, които не винаги са съвсем прозрачни и там елементите на оценка ще бъдат по-трудни. трябва да взимаме предвид и финансовите средства, които ще отпускаме. Те трябва да бъдат обвързани с измерими показатели. Като цяло предложението на докладчикът е такова, че ние можем да застанем зад него в голяма степен. Ще подадем някои изменения по някои моменти, които очертах и още някои но като цяло смятам, че ще постигнем споразумение и очаквам допълнителните си взаимодействия с докладчика. Благодаря, господин Количек, от името на ГУЕ. Děkuji, pane předsedo. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Тук вече чухме доста ясни мнения. Разбира се, в рамките на времето, което обсъдихме, те не са достатъчни. Цялата тема е изключително важна. Договора за Евроатом изисква да обществото да бъде информирано за всички моменти, свързани с ядрена безопасност – Стрес-тестовете на различните ядрени установки естествено допринасят за ядрената безопасност. Но в сътрудничеството ни с трети страни е много важно да има прозрачност от една страна, а когато говорим и за безопасност и за защита на ноу-хау на производителите и доставчиците на съответната технология, трябва да се търси баланс между изискванията за прозрачност. И техните и правата на производителите. Не би следвало да има възможности за пряко или непряко въздействие върху страните, които използват определени технологии. в полза на технологиите, е, е доставени от е, така наречения голям брат. Също нека да не въвеждаме провокативни мерки. Замърсяването, включително замърсяването на въздуха е много сериозен проблем, не само във Франция, но и в е, всички страни които използват подобни технологии. Затова трябва да бъдем е, да ги използваме с е, максимално внимание и усилия за безопасност. Но трябва да имаме предвид, че е, когато се използват специализирани технологии, които потенциално могат да създадат замърсяване и в страни, които не използват е, ядрена енергия, трябва да има съответни мерки за ядрена безопасност. Председателят, благодаря. Засегнахме доста теми. Да чуем сега госпожа Мец. Не. No. Не? Добре. Европейската комисия тогава. А, госпожа Хармс. Добре, добре, заповядайте. Ние сме открити към всички. Искам да коментирам следното. Сега обсъждаме инструмента за ядрена безопасност Работим а, с колеги от Европейския парламент много интензивно по а, е, руски проект, включително и за стрес тестовете. И тъй като вече има формулирани препоръки, добре ще е да следваме е, инициати... Е, да препоръките по проекта Островец, да по... посетим и Минск, е, защото там е, са обсъждани условията за този инструмент. Но Белорусия за момента блокира всички опити ние да направим визити там. Това го давам като конкретен пример за това колко е важно да има възможности за сътрудничество, така че да може да се осъществяват процесите, предвидени в инструмента. Европейската комисия трябва да подкрепи нашата инициатива да отидем в Минск и да обсъдим техния проект. Благодаря. Европейската комисия, господин Гариба от Генерална дирекция енергетика. Uh, no, no, comment. Европейската комисия не иска да коментира? Ние сме от Генерална дирекция е, развитие и помощ за развитие, затова се изненадахме. Името, което ми е дадено е господин Гариба. Вие не сте... Не, не. Но ако имате готовност да се изкажете, заповядайте. Аз се казвам Паскал Дор, е, работя в е, Генерална дирекция ДЕВКО за международно сътрудничество и помощ за развитие. Там се управляват тези средства. Благодаря на докладчика и неговите сътрудници, защото получаваме много добра и навременна информация. Няколко коментара имам по чутото, така да коментирам вашите мнения. По самият е, текст е, имам един а, е, коментар по изменение, което се отнася за споменаването на страни членки, в които има ядрени програми. Според нас това е дискриминиращо, защото по този начин големи страни членки, които сега излизат от ядрените си програми, ще бъдат дискриминирани. Подкрепяме идеята за стрес тестовете, но нека да ви припомня, че е, там се работи по, от ANSREG е съкрещението, съкръщението, което чуваме на английски. И трябва да следват техните препоръки. Много е важно да се създаде инструмент, който да може да се използва. И ако искаме да принудим трети страни, които се възползват от инструмента, да приемат мерки за верификация и спазване – това трябва да се постигне с дипломатически усилия, не просто с а, а, директно заявени условия. И накрая, що се отнася до условията, различните видови условия, които се коментираха тук от ораторите, те са интересни, но отново това би следвало да бъде постигнато само в дискусии с страните членки. Това е, което исках да коментирам. Добре, благодаря. Всичко е ясно. Благодаря. Господин Оручев, имате думата отново. Благодаря. Първо, искам да благодаря на всички колеги с добрите предложения и за коментарите им по доклада. Става дума за подкрепа с европейски средства за трети страни. Тя е много важна. Страни, които имат ядрена енергия. Очаквам измененията, които ще подадат моите колеги. И нека да кажа още веднъж, не бива да забравяме, че ние работим по силата на договора Евратом. И съответното законодателство не е от най-стандартните. Нека да не забравяме, че има различни условия и процедури в договора за Евратом и, би следвало да ги е, спазваме, иначе смесицата от мерки ще бъде недопустима. Да, действително много важни бележки. Приключваме с нашите коментари. Е, крайен срок за внасене на измененията 6 ноември 12 е, часа, на 3 декември ще се гласува в комисията и стигаме до 6 точка, т.е. електронно гласуване. Три гласувания ще имаме. Е, не непременно електронно ще гласуваме. Започваме след 3 минути. <laughs> Good afternoon once again. Председателят, добър ден отново. Добре дошли на заседанието на комисията ни. Нека пристъпим към гласуването. Нека първо изпробваме системата. Носите ли си всички картите за гласуване? Чудесно. And I open the vote. Гласуваме. Ah, my goodness, me too. And... Аз също трябва да гласувам. 38 гласа. Ние сме 67 души. Не ви се харесват гласуванията в комисията и трели? Това е въпросът ми. 40 гласа. Край на гласуването. Благодаря ви. Системата работи нормално. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на програмата Invest EU. Проекто становище. Докладчикът ни по становище е господин Шон Кели. Започваме. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против. Нека проверим. Край на гласуването. Приема се. 170 за, против. Нека проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. 172 за, против, въздържани се. Нека проверим. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение А. Нека гласуваме електронно. Гласуваме електронно по компромисно изменение А. Край на гласуването. Приема се. 174 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 175 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. Идентично с 181 гласувахме и по двете. 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против. Нека проверим. 216. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против. Нека проверим. 260. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, приема се. 285 и 287 за, против, въздържали се. Нека проверим. Две изменения. 285 и 287. Край на гласуването. Отхвърлят се. 288 и 289 за, против. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 314. Край на гласуването. Приема се. 315 и 316 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 317 за, против, въздържали се. Нека проверим. 317. Край на гласуването. Отхвърля се. Две изменения. Сега 318 и 319 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 350 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. 367 за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, Нека проверим. 369. Край на гласуването. Отхвърля се. 370 и 38 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 374 за, против, въздържали се, приема се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. 433 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. 4 изменения. 462, 463, 6465 за, против. Нека проверим. 4 изменения идентични. Край на гласуването. Приемат се. Компромисно 19 за, против. Доколкото разбирам се, приема. Компромисно 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против. Нека проверим. 53. Край на гласуването. Приема се. 56 за, против, Отхвърля се. 57 и 1 заедно. Искате да проверим по 56 ли? Добре, може би е добра идеята. 56. Край на гласуването. Отхвърля се дори с повече гласове, отколкото очаквах. 57 и 1 идентични за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 25 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 27 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против. Нека проверим. 85. 85. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 28 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 29 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 30 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против. Нека проверим. 102. Край на гласуването. Приема се компромисно 31 за, против, въздържали се. Приема се 110 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно 32 за, против, въздържали се. Приема се. 115 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 34 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, Нека проверим. 124. 124. Край на гласуването. Приема се. 125 за, против, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 37 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против. Нека проверим. 135. 135. Край на гласуването. Приема се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 39 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромисно 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 43 за, против, въздържали се, приема се. 158 и 159 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 160 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромисно 44 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против. Нека проверим. Така ще бъде по-сигурно. Край на гласуването. Отхвърля се 167 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към следващата точка. Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт. Колегата ни, заместник-председател на комисията ни, се извинява на всички ви за това, че днес не присъства. Нека кажа от негово име, че той благодари на всички докладчици Сянка и на секретарията за много конструктивната им работа. Казвам това от името на колегата Хенкел, който нямаше възможност да стигне до Брюксел, за да участва в заседанието ни днес след обед. Помолиме в писмо да ви кажа това от негово име. И така, проекто становище по автономното управление на превозни средства в европейския транспорт. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, разбира се, гласуваме електронно. Край на гласуването. Извинявайте, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Приема се 35 за, против, въздържали се, приема се. 30, компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се. Нека проверим 53. Проверка по 53. Край на гласуването. Приема се 54 за, против, въздържали се. Нека проверим и това. close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против. Нека проверим. 69. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6, 71, първа част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 71, втора част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 72 изменение. Гое поискаха поименно да се гласува. В нашата комисия поне 40 е, членове на комисията трябва да са съгласни с това предложение. Затова искам да ви попитам дали искате изменение 72 да бъде гласувано поименно. Кой е за подобно гласуване. Да, имаме достатъчно подкрепа. За това гласуваме по именно изменение 72. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 73 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12, кой е за, против, въздържали се, приема се 76 за, против. Нека да проверим изменение 76-то. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се. 4, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5. Първо гласувахме четвърто изменение. Четвърто изменение. Следващото ще бъде 5. Отново. Нека да гласуваме изменение четвърто. Кой е за? Против? Отхвърля се. 5 за. Против? Въздържали се? Приема се. 14 за. Против? Нека да проверим изменение 14. Прекратете гласуването. Приема се. 18 за против, въздържали се, приема се 20 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме окончателния текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика ни, който отсъства в момента. Гласуваме от доклада за блокова верига дълговидна търговска политика с докладчик Силвио Бушой. Извинявам се, колега, за произношението. Нека да пристъпим към гласуването. Компромис 3 за. Против, въздържали се, приема се 9 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за. Против, въздържали се, приема се 22 за. Против, въздържали се, приема се 23 за. Против, нека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 против, въздържали се, приема се 48 за, против. Нека да проверим изменение 48. Прекратете гласуването. Отхвърля се 49 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 49.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 Прекратете гласуването. Благодаря ви много, колега Буршой. Благодаря ви много за доклада. Okay. Good. Well, leaving, leaving us? Incredible. А. Let us start then. Нека да продължим. Скъпи приятели, всички сме готови. Mrs. Toy is coming in a second. The rapporteur. Ah, great. Okay, good. The most important lady is coming. Всъщност трябва да изчакаме най-важната дама да пристигне. Тя вече е тук. Точка 9. Създаване на програма за единия пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средни предприятия и европейската статистика. Ние отговаряме за малките и средни предприятия като комисия. Имаме изключителна компетентност. Е, има 188 внесени изменения към това законодателно становище. Що се отнася до процедурата, трябва да имате предвид, че това е много сложно досие, тъй като участват пет парламентарни комисии, които имат изключителна компетентност. В това отношение измененията, които са внесени към отделните членове, анекси и съображенията, които са изключителна компетентност на други комисии, а не на ИТРЕ, няма да бъдат гласувани от нас. Изключителна компетентност, значи изключителна компетентност. За нас това е много добра новина. Това също гарантира, че комисията ИТРЕ е единствената комисия, която отговаря за малките и средни предприятия. Частта, която се отнася за тях в това предложение. Никой не може да гласува тази част, освен нас. Така че това е много добра новина за нас. Колегата ни, заместник-председател на ИТРЕ, Патриция Тоя, отговаря за това досие. Патриция, имаш думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че днес ще проведем дискусия, с която ще направим още една стъпка напред. Вие казахте, че това досе е изключително сложно, тъй като участват доста парламентарни комисии – Така е замислена тази програма. Аз няма да повтарям всичко от начало, но добре е всичко да бъде стиковано. Рискът е, че нашата роля да не бъде толкова важна, колкото би могла да бъде. Тази програма се базира на Козме. Ние тук говорим за малките и средни предприятия. Ние трябва да използваме всичко, което е положително. И искам да благодаря на всички колеги за техния принос не само за внесените изменения, но и за дискусиите, които проведохме. Имахме две технически срещи. Утре ще имаме първата среща с докладчиците в Сянка. Искам да благодаря и на тях за положения труд, тъй като според мен това ни помага да намалим броя на измененията. Искам да приемем колкото е възможно повече от внесените изменения, защото има доста сближаване на мненията по малките и средни предприятия между различните политически групи. Всеки може да допринесе с нещо. Аз ще наблегна на няколко неща, които се откроиха в измененията, както и в основния текст. Всички групи обръщат внимание за растежа на малките и средни предприятия. Ние всички искаме растеж, развитие, ние искаме просто да се запази статуквото и всички изменения, които са в тази посока, ще бъдат възприяти. Друга тема е устойчивостта. Някои групи наблягат повече на този въпрос, внасят повече изменения в това отношение. Ние трябва да не допуснем да се да има повторение. Разбира се, устойчивостта е изключително важна за малките и средни предприятия, така че това е един приоритет, който се подкрепя от всички. Освен това да се подкрепи цифровия преход. Ресурсите са ограничени, но трия трябва да насочим средства да помогнем на малките и средни предприятия бързо да извършат цифровото преобразуване. И така, това беше първото. Има и още една цел, която искам да подчертая, а именно създаването на качествени работни места. Ние искаме малките и средни предприятия да бъдат конкурентоспособни, динамични. Те трябва да създават и качествени работни места. Що се отнася до организационните аспекти, това също е важен критерий, който се отчита. Ние ще обсъдим въпроса утре с докладчиците в сянка. Ние трябва да помогнем на малките и средни предприятия, що се отнася до управлението, защото често те предлагат добър продукт на пазара, но не са достатъчно подготвени. Това е изключително важно да се има предвид, тъй като може да доведе до някои кризи, след като всички други аспекти са на лице и липсва само един. Нещо друго, което се подкрепя от нашата група, се отнася да се вземат положителните неща от Косме, създадената мрежа, има някои слабости в някои страни. На следващо място трябва да отбележим и програмата Еразъм, която е позната в цяла Европа. Искам да чуя какво е мнението ви под този въпрос. Дали трябва да бъде насочена само към млади предприемачи, млади бизнесмени, тъй като Еразъм е замислена като програма за младите хора преди всичко. Но можем ли да имаме Еразъм за предприемачи, за бизнесмени, независимо дали са млади или не. Това е въпросът. И в заключение, показателите за годишния доклад. Комисията предлага да се използват различни показатели. Парламентът също предлага някои от своя страна. Ние трябва да внесем допълнение към предложенията на комисията, които не са много стабилни. И на последно място искам да кажа още две неща. Те са от особено значение за мен. Зная, че някои хора също подкрепят тези идеи. Трябва да имаме предвид и социалните предприятия в рамките на малките и средни предприятия, които не целят да изличат печалба, а да създават работни места. Някои държави членки имат адхок разпоредби за тези социални предприятия. Социалната пазарна економика, в нея социалните предприятия, които не са насочени а, към извличане на печалба към създаване на работни места. Също трябва да се възползват от програмата за МСП. Утре ще разгледаме и въпроса с мрежата предприятия на заседанието с докладчиците в Сянка. Не става дума просто за кластъри. Това е група, която е много тясно свързана. Предприятия, които участват в производството или в предлагането на услуги. Някои страни гледат на тях като нещо, като консорциуме. Мисля, че ние не бихме искали нещо, което да препокрива мрежата от предприятия. Искаме да има новаторски подход, да се предвиди новаторство за МСП и програмите трябва да отчитат това. Извинявам се, че говорих толкова дълго. Благодаря ви. Господин Рубик, докладчик в Сянка от НП, ще дойде малко по-късно от името на АЛДЕ. Господин Теличка има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Тоя. Ние вече проведохме по-задълбочен дебат в комисията. Моите изменения бяха включени в голяма степен в компромисните изменения, затова ще бъда кратък. Мисля, че текстът се нуждае от известно шлифоване, да се избегнат повторения, за да се внесе повече яснота. Трябва да разгледаме и приложенията, където също има някои излишни неща, а също времено липсват някои елементи, свързани с покрепата за МСП. Но това са много древнички неща, които мисля, че можем да изчистим по време на срещата на докладчиците в Сянка утре. Е, когато госпожата говори преди малко, а, постави въпрос за еразъм. Мисля, че е напълно основателно да се постави този въпрос. Мисля, че стартиращите бизнесмени, независимо дали са млади е, или не, трябва да могат да се ползват от програмата. Когато стартираш, е, стартираш един бизнес, е, знаеш, че това ще отнеме време. По същество аз съм съгласен и за казаното за социалните предприятия. Мисля, че това е една справедлива идея. Относно мрежите предприятия, ние трябва да направим преценка в каква степен е наша работа да подкрепяме създаването и функционирането на мрежи предприятия. Тук може би е необходимо малко да се прецизира текста, но ще спра до тук, защото мисля, че проектът е доста добър. Имаме изменения и съм убеден, че е, много бързо ще можем да го финализираме. Високо целим, е, ценим е, това, че докладчикът включи голяма част от внесените от мен изменения. Благодаря, госпожа Мец от името на Зелените. Да, има доста положителни неща, които са направени. Ние внесохме изменения за устойчивост, за економика, която устойчива на климата и ефикасно използване на ресурсите. Това е тясно свързано с конкурентоспособността. Освен това, внесохме някои искания за наблюдение и за докладване, защото сега това не е достатъчно ясно в настоящата програма Козме за малките и средни предприятия. Относно конкретните нужди на МСП, в Козме имаше добра формулировка за тази специфична целева група, която може би се нуждае от обучение в предприемаческа култура и прочие и какво е необходимо от МСП като достъп до финансиране за намаляване на административната тежест и прочие също консултантския център, който да се грижи за МСП. Мисля, че би било полезно да има обслужване на едно гише. И аз очаквам да продължим да работим. Благодаря на докладчика за това, че обсъди някои от внесените изменения. Благодаря ви. От името на Обединената левица госпожа Лопес Бермехо има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за работата й и за предложените изменения, които ще ни помогнат да обхванем всичко. Това е нелеко досие. Измененията изцелят да се внесе повече яснота за ефекта на пазара, някои негативни аспекти, които се наблюдават в държавите членки. От една страна ние сме съгласни с идеите да се включат гражданите и потребителите в обучението, в вземането на решения. Затова считаме, че трябва това да се включи като предварително условие за достъп до подкрепа, така както е предвидено в програмата Козме. Мисля, че ние вървим във вярната посока, но всичко това не може да остане само на хартия, а трябва да гарантираме, че ще се предприемат действия. Освен това, трябва да допринесем за създаването на нови форми предприятия, например социални предприятия, както спомена докладчика. Това изисква сътрудничество между МСП и останалите предприятия с институциите, които генерират познания, като университетите, научно-изследователските центрове и прочее. Ние искаме също да се наблегне и на създаването на социално отговорна среда за предприятията. Пазарните сили винаги работят противоречиво. Ние трябва да направим МСП по-видими, те да имат по-силно признание, да се създаде среда, в която те могат да се развиват и разрастват. Необходимо е също да, да дадем възможност да работниците да бъдат представени на европейско ниво, да вземат участие в вземането на решения в дружествата, въпроса за обучението, за подобряване на цифровите умения и прочие. Това са множество въпроси и се надявам, че ще можем да постигнем широко съгласие по тях. Благодаря ви много, господин Кохиче. Благодаря ви. Аз искам да кажа само три неща. Първо, малките и средни предприятия трябва да включват също и кооперациите, които е необходимо да получат подкрепа по тази програма. Второ, социалните предприятия трябва да получат явна подкрепа. И трето, на трето място инкубаторите, предприемачеството. И това е тясно свързано с еразъм тъй като и Еразъм трябва да насърчава хората да създават нови дружества. Така виждам аз нещата. Господин Шмидт от Генерална дирекция ГРОУ има думата. Благодаря. Програмата за единия пазар цели да се подобри функционирането на единия пазар и също да даде повече права на заинтересованите страни. Искаме да се подобри конкурентоспособността на економиката и най-вече на МСП. Това може да стане чрез програмата. Постигаме напредък. Ние споделяме вашето виждане за бърза приключване на работата по това досие относно еразъм за млади предприемачи. Тук, когато говорим за млади предприемачи, имаме предвид по-скоро, че предприятията, които се създават, са нови, млади, а не толкова хората, които ги създават. Благодаря ви много, господин председателю. Аз също ви благодаря. И сега за заключителни думи давам думата на Патриция Тоя. Да. Може би е, на двустранна основа можем да обсъдим някои неща с е, господин Рубик. Е, ние сме запознати с по-различното му мнение, но мисля, че можем да постигнем конструктивно решение по време на разговорите. Благодаря на колегите. Мисля, че всичко това допринася за а, изчистване на някои трудности. Утре имаме среща. По основните неща сме съгласни. Аз считам, че не трябва да изпускаме от поглед всички добри идеи, които се предлагат. Всяко нещо, което може да укрепи програмата, дори въпроси, които могат да изглеждат на пръв поглед дребни или неясни, през едните години може би ще придобият по-голяма значимост и те трябва за това да бъдат отчетени ние очакваме съвместно да постигнем добър резултат. Благодаря ви много. Гласуването в ИТРЕ ще бъде на 3 декември тази година, разбира се, а гласуването в ИМКО, която е водещата комисия, ще бъде на 22 януари. Преминаваме към следващата точка. Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци. Целта на предложението е да помогне на страните членки в процеса на е, приключване на експлоатацията на ядрените съоръжения и извеждане на е, приключване на цикъла на живот. Базира се на член 3 от Евроатом. Съветът ще приеме решение след консултиране на Европейския парламент, без да е задължен да следва становището на парламента. Докладчик е нашият колега Петър Корумбашев. Заповядайте, колега. Благодаря ви, господин председател. <clears throat> Бих искал да благодаря и на колегите за внесените предложения. Искам да очертая и основните линии, които са предложени от отделните политически групи. Според внесените изменения, които виждам, както от групата на Зелените, така и от групата на Обединената левица ГУЕ, <clears throat> те са за увеличаване на участието на Европейския съюз в програмите за извеждане от експлоатация от 50 на 60%. Както виждам изобщо, основните различия между нас в този доклад са, че а, има желание от страна на левицата, и не само на левицата, бих казал на по-голямата част от групите, това участие на Съюза да бъде увеличено и гарантирано. И от друга страна има желание на комисията, която би искала да се оттегли от някои свои ангажименти или поне да ги намали. В момента финансирането на централата в Бухуница е 60%, в Козлодо е 63%. И аз не смятам, че намаляването на тази помощ на 50%, такова е предложението на комисията, е стъпка в добра посока. Разбирам и колегата Ланген, който смята, че когато една държава вземе решение за затваряне на своите реактори, трябва да има отговорност и да финансира тяхното затваряне. И подкрепям тази теза. От друга страна, искам ясно да подчертая, че затварянето на тези реактори не беше решение на нашите държави, нито на България, нито на Словакия, нито на Литва, за която ще стане дума в следващата точка, а беше взето под изключителния натиск на Европейския съюз и това беше условие, поставено на тези държави в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Колегите от АЛДЕ изразяват своята тревога, че финансовото участие на Съюза не трябва да представлява прецедент за финансиране при бъдещи програми. За мен тази тревога не е основателна, тъй като искам да подчертая, че тези програми за бухуница и Козлодуй са елемент от предприсъединителните договори за членство в Европейския съюз на Словакия и на България. Остава и според мен, е, така да кажем, е основателен въпрос за участието на трети страни, който в програмите за извеждане от експлоатация, който е поставен от колегата от ЕКР. Също така, според мен е много важно да се отбележи и предложението, че е важно в една, да се създаде една бъдеща група в нашия обединен изследователски център, в който да се събира цялото знание, произвеждано от експлоатация на ядрените мощности, за да може да бъде ползван този опит не само на ниво Европейски съюз, а и в целия свят. Сътрудничеството в ядрената сфера не може да бъде заложник на политически отношения, тъй като всеки, който има информация за това как се извеждат ядрени централи по света, би трябвало да я сподели с всички останали, тъй като това представлява сериозна опасност не само за неговата държава, но и за неговите съседи, но и за целия свят. Искам още един път да обърна внимание, че ще поддържам много ясно тезата не да има максимален таван на участие на комисията, както тя е предложила не повече от 50%, тъй като така формулирано участието може да означава и 0% аз ще искам да има минимално участие което на Съюза, което да гарантира ясен ангажимент от страна на комисията да се изпълни това изискване на Европейската комисия, което беше несправедливо поставено, още един път казвам, пред държави като България, Словакия и Литва. Ще се радвам много да чуя мнението и на останалите колеги по тази тема, особено мнението на господин Ланге, разбира се и на колегите от АЛДЕ и Екара.

Госпожа Хармс, заповядайте. That, uh, general, support... Като цяло подкрепям предложението на колегите за съответните изменения и искам да добавя, че съм съгласна с колегите, които подават изменения, свързани с финансирането в изключителни случаи за е, проектите за изваждане от е, експлоатация. Става дума за Козлодо и Бахоница и Игналина, за която ще говорим след малко. Става дума за изключения обаче, не обща тенденция. Общата позиция на моята група и на Европейската комисия е, че страните членки и съответната им ядрена индустрия следва да отговаря за извеждането от е, експлуатация и за е, депониране на ядрените отпадъци. Но разбираме, че колегите искат да подчертаят този момент. По отношение на е, степента на съфинансиране, съгласна съм с господин Корумбашев – измененията, които ние подаваме в, по тази тематика за Козлодо и Бохоница е, че прагът на европейските средства трябва да се определи спрямо практиката на съфинансиране по предходни програми. Тоест да има някаква надежност за страните членки, които се занимават с тези три проекта, когато става дума за това какви европейски средства ще им бъдат отпуснати. Благодаря на господин Корумбашев за сътрудничеството. А, коментар извън микрофон. От името на НП, господин Ланген. Благодаря. Моля за извинение. Трябваше да участвам в гласуване в комисията ЕКОН, за това и закъснях. Колегата Корумбашев излиза с предложение, което мога да подкрепя в основните му части. Но, що се отнася до правилата за съфинансиране, трябва да направя някои бележки. Колегата предлага вместо максимален прак на съфинансирането от страна на Европейския съюз от 50%, минимален прак от 60%. Това е в разрез с всички останали програми за финансиране, по които винаги има максимален прак. Не става дума за малки суми в случая. Става дума за трицифрени суми в милиони. За това и според мен трябва да се придържаме към курса си до момента по програмите за финансиране. Още повече, че в случая става дума само за становища от наша страна. Изменения 5 и 6, изискването на комисията за междинен преглед – според мен предложението на комисията е убедително в случая. Извеждането от експлоатация в България и Словакия вече доста е напреднало. Затова и според мен в рамките на МФР, в средата на програмния период, трябва да се види дали средствата не би трябвало да бъдат преразпределени. От наш съвместен интерес е атомните електроцентрали, както в държавите членки, да могат да бъдат изведени от експлоатация, така и да могат да се предприемат необходимите мерки по научно-изследователските програми. Внесохме общо 21 изменения. От моята политическа група е внесено едно, номер 21. Става дума за обмена на информация. Подкрепям това изменение на госпожа Гростет. Според нас са приемливи и измененията на АЛДЕ, отнасящи се до обмена на най-добри практики, за извеждането от експлоатация в държавите членки. Трябва да постигнем съгласие по измененията на ЕКАРЕ, както и по измененията внесени от колегите Хармс и Силага. Те също изискват процентът на съфинансиране да е минимум 60%, т.е. да бъде повишен. Няма нужда в случая от заседание на докладчиците в Сянка. Можем да изготвим списък за гласуване и да гласуваме, тъй като не може да се постигне разумен компромис между отделните позиции. Или ще се възприеме предложението на комисията, или ще се предвиди повишаване. Не може да се намери в случая разумен компромис, затова предлагам в края на ноември да гласуваме. Мистер Kohlíček, the next speaker. Благодаря. Господин Кохличек има думата сега. Благодаря. Според мен, господин Ланген, както винаги, е много логичен. Той винаги излага така становищите си. Съгласен съм с него по е, въпроса за финансирането и формулировката за минимум или максимално ниво на финансиране. Защото е, може би трябва да гласуваме, нека да търсиме някакъв... Няма да е лесно да постигнем е, компромис. Господин Ланген много ясно очерта позициите. Господин Корумбашев, съгласен съм с вас. Когато споменахте от самото начало, че не става дума за създаване на прецедент за бъдеще извеждане от експлоатация на други ядрени инсталации, а че става дума за договорки по договори по пред, при, присъединителни договори. И за това трябва да сме наясно, ако гласуваме, дали ще създадем прецедент за тези страни, които сега кандидатстват за членство в Европейския съюз, дали съответните предприсъединителни договори ще бъдат задължителни или не за тях. Колеги, 50 или 60, компромисът е 55. <laughs> Okay. Yes, I I know, I'm joking. Знам, знам, знам. Шега е това. Шега. Прав сте, естествено. Um, Искам да се обърна към представителя на Европейската комисия, господин Масимо Гариба. Заповядайте от Генерална дирекция енергия. Благодаря. Благодаря на докладчикът за изготвения текст. Два коментара. Първо, ядрената безопасност е ключов приоритет за Европейската комисия и програмите са много ясен израз на европейска солидарност. Искам да благодаря на всички, които ни напомниха, че е задължение на страните операторите, които е, експлуатират подобни съоръжения, да ги изведат от е, употреба. Няма да коментирам праговите стойности, дали ще върват в едната посока или другата. Е, по отношение на предложеното ниво на солидарност от комисията, то отговаря на нуждата за извеждане от експлоатация на двете инсталации по план Бохоница ще бъде изведена експлуатация до 25-та, а Козлодой до 2300. Ставката на съфинансиране така, има своята логика на последователност в тези а, проекти. Страните членки имат и засилен ангажимент. Що се отнася до споделяне на информация и знания, това е ключов аспект, съдържащ се в програмите. Действително, придобитите знания, придобити благодарение на инвестиране на средствата на данакоплаци, са много важен компонент от програмата. съвместния научно-изследователски център ще работи за разпространение на тези знания. Председателят, благодаря. Благодаря за коментарите. Сега се обръщам отново към нашия колега Петър Корум Башев. Ако желаете да заключите дебата. Господин председател, <clears throat> Първо искам да подчертая, че специално когато става дума за България и Словакия, те са един отличен пример а, за извеждане от експлоатация, който може да бъде ползван и в а, други държави. И тези програми така или иначе завършват успешно. В Словакия през 2025 година, а в а, България през 2030 година. Второто, на което искам да обърна внимание, е, че изобщо не става дума за трицифрени суми в милиони. Аз не знам къде са забелязани тези трицифрени суми. България получава 63 милиона за тези 7 години, което прави 9 милиона на година. А Словакия получава 55 милиона на, за целия период, което прави 8 милиона на година. Само искам да ви обърна внимание, че ако не беше унизителното изискване на Европейската комисия по време на преговорите и на Европейския съюз да бъдат затворени тези реактори, в момента, ако тези реактори работеха, те щяха да произвеждат електроенергия за 400 милиона евро годишно. Вместо да произвеждат енергия за 400 милиона евро годишно, ние днес сме изключително щастливи да получим подаяние от 9 милиона. На всичкото отгоре обсъждаме дали може да са 8 или 7 което е изключителен пример за европейска солидарност. От друга страна, е, искам да приветствам идеята за обмен на информация. Мисля, че тя е, има дадена и от колегите от АЛДЕ. Радвам се, че има подкрепа и от колегите от ИПП. И а, наистина смятам, че това знание, което се трупа в момента при извеждането от експлоатация, трябва да бъде събрано в една група, а защо и не в бъдеще да бъде един институт към а, нашия европейски изследователски център, за да може цялото знание, натрупано при извеждане на реактори от различен тип, в различни реактори и не само на територията на Европейския съюз, да бъде събирано и да бъде ползвано в бъдеще при извеждането на реактори от различен тип, тъй като тази дейност предстои в много държави, както в Европейския съюз, така и извън него. Очевидно трудно ще постигнем компромиси по споразумението минимум, по, по дефинициите минимум и максимум. И може би наистина е добре да направим все пак една среща на рапортьорите, след което да вървим към гласуване. Много ви благодаря. Thank you very much, colleague. Благодаря, колега. Още една бележка от колегата Ланген. Darüber reden, ob die weiter Можем да говорим по въпроса за това дали е можело да има удължаване на срока на живот като альтернатива, но това не е предвидено по предприсъединителните договори. По тях е предвидено извеждане от експлоатация с финансово участие на Европейския съюз. Това са фактите, каквото и да е мнението ни по въпроса. Не може да се приспадат разходите за извеждането от експлоатация от финансирането, което предоставя Европейския съюз. И в случая става дума за много големи суми. Не става въпрос за това дали Словакия и България са в необлагодетелствано положение. Тези две страни са приели предприсъединителните договори. Комисията твърди, че се стреми към максимално ниво на сигурност, но налага ли тя същите условия и на други държави, като на Франция, например? Мога да ви дам за пример АЕЦ Фесенхайм. Много интересни са дискусиите по този въпрос. Можем да го обсъждаме, но няма да стигнем до разумен компромис. Няма смисъл и от заседание на докладчиците в сянка, тъй като са малко на брой измененията. Само 21. Благодаря. Господин докладчикът естествено ще вземе решението. Ако искате да коментирате, Петър, сега е момента да го оповестите. За мен винаги има нужда от заседание на докладчиците, тъй като поне едно заседание е добре да се проведе, дори и да се стигне до извода, че не може да се постигне компромис. Още повече, че аз виждам, че има няколко политически групи, които подкрепят моето предложение. Може да има и няколко политически групи, които подкрепят предложението на господин Ланген. След като на определена група от държави в процеса на присъединяването е бил поставен ултиматум за присъединяването към Европейския съюз, спирането на ядрените блокове, този, който е поставил ултиматума, трябва да плати за това свое изискване. Ако една държава членка самостоятелно взима своето решение, дали поради промяна на своята енергийна стратегия, дали поради просто изчерпване на експлоатационния срок на реакторите, тогава това е грижа на самата държава членка. Когато една държава членка е била принудена в процеса на преговорите да приеме тези условия, тогава тези, които са поставили този ултиматум, са длъжни да носят своята финансова отговорност и са длъжни да я носят до край. Освен това, още един път искам да подчертая, че в случая говориме за колосалната финансова помощ от 9 милиона евро на година за България и от 8 милиона евро на година за Словакия. Казах ви и колко щяха да произвеждат тези държави, ако в момента техните реактори работеха. Около 40 пъти по-голяма сума. Без да представлява това риск, тъй като такива реактори и в момента работят и на територията на Европейския съюз, и извън територията на Европейския съюз. Благодаря ви. Thank you. Mr. Kohliček. Kollege, Извинявам се, колега, но съгласно споразумението, постигнато с комисията в България и в целия регион на Балканите, в страните липсва електроенергия. Комисията изобщо не е решила този проблем, който се дължи на споразумението, постигнато с нея. Затова би било и логично в случая да се повиши процентът на съфинансиране от страна на комисията. Вие мислите логично и поради това смятам, че би трябвало да можете да приемете този аргумент. If I try Яромир. Я, Яромил, сега, ако се опитам така да следвам тази логика на разсъждение, трябва да кажа, че е необходимо да има среща на докладчиците в Сянка. Не можем да приключим тази дискусия, защото без тази среща не можем да продължим. Очевидно има желание за дискусии. Коментари извън микрофона. Uh, well, uh, uh, uh, uh push microphone, microphone. We don't need a shadow meeting. Няма нужда от среща с докладчиците в сянка. Има изменения и може да се гласува. Какъв е проблема? Защо трябва да има официална среща? Окей, uh, окей. Okay, okay. Our, our meeting is absolutely official. Е, нашата среща също е официална. В края на кращата, срещата на докладчиците в сянка зависи от решението на докладчика. Ние нямаме други правила. Разбирам, колега, че според вас това не е необходимо. Ясно. Добре, добре. От вас зависи. Всичко е, е въпрос на ваше решение искам да поканя всички мои колеги на среща следващата седмица на докладчиците. Разбира се, който иска да участва в тази среща е добре дошъл, който не намира смисъл да участва, може да не участва. Моята покана е към всички участници следващата седмица в Страсбург. Специално ще бъдете известени. Разбира се, участието в срещите има пожелателен характер. Благодаря ви. Thank you, dear colleagues. Itre... Скъпи колеги, гласуваме в ИТРЕ на 3 декември. И 11-та точка, предложение, много сходно, много сходна точка, регламент за извеждане от експлоатация и програмата за помощ в този смисъл за Литва. Знаете, че правното основание не изисква парламента да бъде консултиран, но съвета реши все пак да се обърне към парламента. Тоест, случаят е различен от този за България и Словакия. Предложението на комисията е за ядрената централа Игналина и съответния бюджет – за 2021-2027. Докладчикът е госпожа Ребека Харм. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Един предварителен коментар, като така ще взема отношение и по дискусията между колегите Корумбашев, Кохличек и Ланген. Става дума за АЕЦ Сигналина, Бохунице и Козлодуй. Тези три атомни електроцентрали по време на предприсъединителните преговори единодушно бяха квалифицирани като неподлежащи на преоборудване и модернизиране. Това бе констатацията на експертите на Евротом. Тази констатация бе направена и в светлината на тогавашните изисквания. Бяха направени и в светлината на аварията в Чернобил. Реакторите и на трите атомни електроцентрали са подобни на чернобилския реактор. Затова и приветствам взетото на времето единодушно решение за извеждането им от експлоатация но трябва да отбележим, че Европейската комисия е поела на времето и задължение да поеме една значителна част от разходите по извеждането от експлоатация. Взето е и решение за нивото на финансово участие от страна на Европейския съюз. Поете също така ангажимент за продължаване на европейското финансиране за извеждането от експлоатация на Игналина. Благодаря на докладчиците в Сянка, с които работих по този въпрос. Внесени са 53 изменения, 18 от които са внесени от мен. По най-важните терми, които обсъждахме с докладчиците в Сянка, мога да кажа, че мнозинството от тях са за това, за Игналина процентът на съфинансиране да остане 86% и да не се понижава. Мога също така да кажа, че мнозинството от докладчиците в Сянка изрично настояват средствата, които се предоставят на Литва, при всички положения да се използват за извеждането от експлоатация, за демонтажа. Според нас също така е необходимо натрупаният опит, натрупаните знания по това извеждане от експлоатация да бъдат достъпни, за да се използват и в бъдеще – ако обаче за целта ще се създава нова организация, то ще трябва да се намери и допълнително финансиране, тъй като при планирането на извеждането от експлоатация не са предвидени средства за такъв обмен на опит. Има нещо, по което все още не сме постигнали съгласие с докладчиците в Сянка. Става дума за сумата, която следва да бъде предоставена на Литва по следващата МФР. Мнозинството от докладчиците в Сянка смятат, че предложената от Литва сума в размер от 780 милиона е сума, за която има основателни причини, много конкретни аргументи, тъй като са разработени изключително подробни планове. В Литва се срещнах не само с ресорния министър и с други заинтересовани страни, но и с представители на Европейската комисия, както и на Европейската банка за възстановяване и развитие. Никой от тях не се усъмни в сумата от 780 милиона. Същото въжи за Европейската комисия. Европейската комисия изрази единствено опасения, съмнения във връзка с някои технически аспекти последващата МФР, но не постави под съмнение конкретната сума колегата Ланген, ако правилно съм разбрала аргументите му днес и аргументите, които изтъкна в разговори с мен до сега, предлага по-различна сума и по-точно 683 милиона. Тази сума се основава на най-актуалните разчети на разходите на Европейската комисия. Европейската комисия обаче междувременно се дистанцира от тази сума. Малко ме обърква в случая позицията на комисията. Следващата седмица предстои заседание на докладчиците в Сянка. Продължавам да смятам, че 780 милиона, които предлага литовската страна, са основателни, тъй като предстои да се изведат от експлоатация два реактора. Но разбира се, ще изслушам и настоящата позиция на комисията. Опитах се да узная каква е позицията на двамата ресорни комисари, но доколкото разбрах в момента тече процес по съгласуване с ГД енергетика. Ще кажа и онова, което казах по доклада за Бохонице и Козлодой. Напълно съм съгласна с онова, което предлага колегата Пунцет в изменението си финансирането както за Литва, така и за извеждането от експлоатация на другите реактори е извънредно финансиране. Това е ангажимент поет по предприсъединителните договори с тези държави. За всички останали проекти по извеждане в експлоатация, разходите трябва да бъдат възстановени от сектора на производство на ядрена енергия. Държавите членки трябва да се погрижат в случая за адекватно финансиране на извеждането от експлоатация и за управление на радиоактивни отпадъци. Въпреки това, към момента в повечето държави членки няма такива планове. А финансирането по извеждането на експлоатация за въпросните АЕЦ е извънредно финансиране. В никакъв случай не бива да се превръща в обичайна практика в Съюза. Благодаря, господин Ланген, от името на НП. Благодаря ви. Искам да дам малко по-различна оценка на този доклад в сравнение с предходния по една проста причина, именно защото става дума за една от най-големите АЕЦ с два големи блока. Освен това, Съгласно разчетите на разходите, направени от Европейската сметна палата, в Игналина ще са необходими 5986 милиона евро. В България сумата е малко над 2600, а в Словакия 605. Става дума за увеличаването на годишните суми. Колегата Хармс наистина положи усилие за постигането на компромис, затова и мога да дам малко по-положителна оценка на нейния доклад. Мнозинството на докладчиците в Сянка обаче тук в парламента никога не е било мнозинството в парламента, когато се е стигало до спорове. Има 8 политически групи, 8 докладчици в Сянка а една политическа група излъчва докладчика. Двете най-големи политически групи до момента пък винаги са били в мнозинство. Според мен, мирното ползване на атомната енергия и в бъдеще, ползването и за мирни цели, според мен е възможно и в бъдеще. Знам, че по този въпрос кардинално се разминавам с госпожа Хармс. В Игналина преоборудването, модернизирането бе възможно срещу 300 милиона евро. През 2008 година бях в страната. Отговарящият тогава за централата инженер каза, че броят на инцидентите на нарушенията в функционирането е бил сведен до абсолютния минимум – но са постигнати договорености за извеждане от експлоатация по предприсъединителните договори. За това и трябва да се приложат извънредни процедури. Абсолютно необходимо е това. Политическият ангажимент поет от Литва възлиза на 14%. От 2015 година Литва обаче финансира над 20% от разходите. Трябва да се вземе предвид, че това е малка страна, т.е. сумата за нея е голяма. Мисля, че в случая процентът на съфинансиране може да е по-висок от процента предложен от комисията. Готов съм да приема стоеността от 86%. Има спорове обаче по общата сума. В момента можем да говорим само за сумата по настоящата МФР. Комисията предлага 552 милиона евро. Госпожа Хамс пък предлага 780 милиона. Ако попитате заинтересованата страна, то тя ще ви изброи още много мерки, които трябва да се съфинансират. Затова и попитах комисията дали има актуализирани стойности. Съвсем нормално е комисията и ресорните комисари да не отстъпват от своето предложение. Мисля, че можем да постигнем разумен компромис по общата сума. Можем да се срещнем някъде по средата и да се споразумеем за от името на НП, например, 683 милиона. Освен това, трябва да се предвиди и максимален прак за участието на Литва в размер от 14%. Това е един разумен, според мен, компромис. Ако го постигнем, то ще възприемем предложението на комисията, но ще отчетем също така и економическите затруднения, на които се натъква Литва, която е малка страна. Господин Корумбашев. Ви, господин председател. <clears throat> Аз подкрепям доклада, който е подготвен от госпожа Ребека Хармс и подкрепям най-вече увеличаването на необходимите средства за програмата за извеждане от експлуатация на <clears throat> ядрени съоръжения. Много се радвам, че тук подхода на господин Ланген е по-различен, отколкото в предишния доклад и че той приема факта, че е, съфинансирането от страна на Литва трябва да бъде максимум 14%. Изобщо, че в случая може да говорим за участие от страна на Литва в размер на 14% и от страна на комисията на 86%. Искам да кажа, че историята за извеждане на експлоатация на Литва изобщо не прилича на извеждането на експлоатация на реакторите в България и в Словакия. Също искам да кажа и на госпожа Хармс, че е техническа и фактологична грешка да твърди, че и трите реактора са от чернобилски тип, тъй като реактори от чернобилски тип, както се нарича, се казва РБМК и този реактор е и в Литва и той се казва РБМК а типа на реакторите в Бухунице и в Козлодуй са ВВР 440, т.е. изобщо не са от черновилски тип. Аз съм инженер по образование и знам, че това понякога пречи в политическите дискусии, особено от по-високо ниво. Бих искал да <clears throat> подкрепя също така да се предвиждат отделни средства от средствата за извеждането по експлоатация средства за обмяна и разпространението на информация и на знания. Намирам за стъпка в добра посока предложението на колегата Вернер да бъде 683 милиона евро финансирането. Мисля, че той може да направи и следващата стъпка и да се присъедини към нашето предложение за финансиране в размер на 780 милиона евро, тъй като дори и при това финансиране увеличено, ако то се приеме, хоризонта за затварянето на тези, за извеждането на експлуатация на тези два реактора е 2038 година. Обърнете внимание, 20 години от момента, в който водиме тази дискусия и то при положение, че в момента започваме да финансираме по този начин. Ако отлагаме това финансиране, то в годините ще стане и по-дълго, и по-скъпо, и разбира се, и опасността ще бъде по-голяма. Благодаря ви за вниманието. Мисис Пунсет. Благодаря, госпожа Пунсет. Desde ALDE apoyamos el aumento de la dotación económica del programa. Що се отнася до ALDE, ние подкрепяме е, финансиране от 86% и 14% да бъдат платени от страната. Подкрепяме също така да има европейски е, принос в финансирането само за извеждане от е, експлоатация. А допълнителната цел за разпространяване на информация и знания с цел улесняване на бъдещи операции по извеждане на от употреба, това може да бъде финансирано от тези а, средства, 14%, които поема Литва. не могат да се поставят под въпрос договорите, но не трябва да си забравяме, затваряме очите пред проблеми, които те първа ще се оформят за извеждане от употреба на ядрени съоръжения. 75% от тези съоръжения работят вече повече от 30 години. Някои е, не функционират, но не са извадени от експлоатация. Поздравляваме докладчика за отличните усилия и е, огромните познания, които показва. Председателят, благодаря. Колегата Кохличек. Благодаря. Господин Ланген, вие ме изненадвате до някъде. Съгласен съм с вас. Добре, е, умно ще да се съгласим за тези 14% да плати страната. Но а, сега как ще се развият нещата с инфлация и така нататък, като си има предвид, че всички дейности ще се развиват в бъдещите 20 години. ако читаме настоящите цифри, да, 14% участие на страната е добре, но ако говорим за реални цифри, за извеждане от употреба на различните установки, защото става дума не само за реактори, а и за ядреното гориво, защото трябва да е ясно какво ще се случва и с горивото, по какъв начин то ще бъде депонирано, как ще се осъществи финансирането, съфинансиране ли ще бъде. Това е, е част от е, същите проблеми и мога да кажа, че съм приятно изненадан от вас, господин Ланген. Колегата Балчитис. Докладчиците в сянка и господин докладчикът представиха темата, с която аз съм запознат много добре. От 14 е, години сме членове на Европейският съюз и е, бяха взети политически решения. Е, тук сега се коментира, че ние сме подписали тези споразумения – само, че нямаше възможност да се обсъждат тези е, неща. Въпросът беше или подписваме и влизаме в Европейския съюз или не. От друга страна сме благодарни на Европейския съюз за взетите решения. Е, политически решения трябва да бъдат и разяснявани. Сега вече става дума за сигурност, за безопасност и в нашата страна, и в България, и в други страни в момента се чувстваме по-сигурни. Подобни ядрени централи са много опасни, действително. Дел ту електринų Мано супратимо рекето reikėtų тек tiek И що се отнася до извеждането им от експлоатация, Считам, че е необходимо да има на разположение много сериозни средства. Затова до известна степен съм изненадан от предложените суми от комисията. Те далеч не са достатъчни, макар че са наясно с реалността. Що се отнася до Игналина? в дискусиите на между, за между, многогодишната финансова рамка беше много трудно да убедим, убедим комисията в нашите предложения, да ги убеди, убедим, че електроцентралата е опасна. Те направиха посещение, изясниха си нещата и сега вече виждаме, че смениха курса. Действително, работите по извеждания от експлоатация трябва да бъдат приключени максимално бързо. Предвижда се това да се случи в 15 или 20 години, което това, този процес е важен за безопасността на цяла Европа. А що се отнася до отработеното гориво и къде то ще бъде е, депонирано, трябва да бъдат изградени съответните мощности. защото в противен случай е, рискуваме да бъдат е, да се случи ядрено замърсяване и на нашата страна, и на съседния такива. Радиоактивните отпадъци са особено опасни. Необходимо е да има достатъчно финансиране. Разбирам, че то може би не може да бъде до... в е, пълната сума, която е необходима. Комисията отначало зае по-враждебна позиция, но след това а, осъзнаха за какво става дума, а, приеха аргументите и общият компромис, който за момента се говори 14% за финансиране, е приемлив за нашата страна и ние ще положим всички усилия да изпълниме този процес. А тези 480 милиона са необходими, за да се осигури е, сигурността и на страната, и на околните страни. Господин Масимо Гариба има думата от комисията. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика което положи много усилия. Беше направено посещение в централата преди лятната вакансия. Тази централа имаше проблеми с безопасността, беше затворена в резултат от присъединяването. Ситуацията значително се подобри през последните години и бяха изцяло разглобени двата реактора и сега те се складират. Но проблемът за годишната финансова рамка е свързан с необходимите суми за извеждането от експлоатация на тези мощности, защото това е операция, която няма прецедент. Съюзът до края на тази, този финансов период е допринесъл 1,9 милиарда. Има недостиг на средства, който се разбира както от комисията, така от литовските власти за периода 2020-2038. Т.е. отива се много по-далече от бъдещата многогодишна финансова рамка, която се обсъжда в момента. и възлиза сумата на 1,331 милиарда. Това е, е разчет, който е направен съвместно от комисията и литовското правителство. Като част от сегашния регламент за извеждането от експлоатация, одобрен беше плана през 2014 година за следващият период сумата е 250 милиона. Това е сумата, която отговаря на предложението на Европейската комисия. Нека да припомня, че тази сума се базира на плана за извеждане от експлоатация, както и на способността на Литва да освои тези средства за извеждане от експлоатация. Разбира се, след този финансов период ще останат още, ще има още недостиг на средства. Искам да напомня на уважаемите депутати, че за първ път в предложения регламент се признава тази структура, която хваща няколко многощи финансови рамки и комисията очаква да се продължи финансирането и сред сегашната многодишна финансова рамка. Въпросът е какви средства ще бъдат отпуснати в бъдеще. Също се отбелязвам казаното за споделянето на знание, въпрос, който беше повдигнат от няколко депутати. Искам да ви убедя, а уверя, че когато разглеждаме другите предложения, като това, за което отговаря господин Коромбажев. Има доста средства, които са предвидени за целите на извеждането от експлоатация, които ще бъдат използвани от съвместния научно-изследователски център. От тези средства ще се използват и средства за разпространение на знания. Така че комисията е отворена за всякакви предложения в това отношение. Аз разбирам, че има доста сближаване на позициите относно 14% съфинансиране. Това е подкрепено чрез политическа декларация от страна на Литва. А, в случай, че тъй като има таван от 80%, това не изключва, че някои действия могат да бъдат изцяло финансирани на 100%, какъвто е случаят в момента. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. Господин Ланген има думата. Кратък въпрос към комисията. Разполагаме с две предложения на комисията. Реалистични ли са или повече нямат никакво значение? След изказването ви съвсем се обърках. Има ли смисъл от повишаване на процента на съфинансиране или не? Какво решение предлагате? Ако ще се заблуждаваме, то аз мога и сам да си се заблуждавам. Европейската комисия има думата. Комисията направи предложение през юни за програмите. Това е предложение, което се опитах да обясня. Тя се базира на сегашното финансиране за извеждане от експлоатация. Въпросът, който беше поставен в тази конкретна програма е каква сума ще бъде отпусната от сегашната МФР, какви ще бъдат сумите след нея, това, което се обсъжда в момента, и дали ще има разпределение по друг начин. Сегашното предложение на Европейската комисия е 552 милиона, отчита сегашния план за извеждане от експлоатация. Разбира се, Докладчикът ще има последната дума, но преди това господин Корумбашев. Благодаря, господин Бузека. Питам се, искам отново да поставим въпроса, поставен от господин Ланген. Как можем да имаме максимум от 80%? и че някои дейности могат да се финансират на 100%. Ако имате максимум от 80%, не може да имате 100%. Ако имате минимум 80%, може да финансирате 100%. И последното, искате 552 милиона, 683 или 780 милиона. Кое? Може ли да имаме ясно мнение. И трите предложения са много добри, но кое е най-доброто от тях? Госпожа Хармс има думата. С какво да започна? Може би не съм толкова ядосана като колегата Ланген, но понякога ме дразнят различните суми, които се цитират за извеждането от експлоатация на Игналина. Литовската страна ни представи много подробен разчет. Това е най-скъпата част от извеждането в експлоатация, тъй като се предвижда да се изведат от експлоатация и двата реактора. Разчетът, който ни бе представен в Игналина от управителите на централата, е окачествен от всички международни кредитори като изготвен изключително професионално. И по време на срещите ми в Литва никой не постави под съмнение този разчет. Ако поставяме под съмнение този разчет от 780 милиона, то поставяме под съмнение и целият план за извеждане от експлоатация на Игналин. Ако поставяме под съмнение този план, то ще трябва и да отложим извеждането от експлоатация на втория реактор. Не знам кой от вас познава Винс Новак от Европейската банка за възстановяване и развитие. Това е служителят на тази банка, който е работил по всички проекти за извеждане от експлоатация, включително и за Чернобил. Този експерт от Европейската банка за възстановяване и развитие каза, че няма проблеми с разчета на литовската страна. Не би трябвало, според мен, сега да цитираме различни цифрови стойности. Трябва да използваме като отправна точка разчета, направен от литовската страна. На базата на този разчет трябва да решим дали да и предоставим финансиране или не. Много е важно това според мен, защото ако правилно съм разбрала, целият проект ще се ускъпи ако се отложи извеждането от експлоатация на един от реакторите. В такъв случай литовската страна ще се натъкне на проблем с човешките си ресурси. Няма да може да има непрекъсната заетост за персонала, който работи към момента. И който е много добре обучен и има опит. Бе споменат и въпросът за капацитета за освояване на литовската страна. През изминалите години процентът на освояване е бил много висок. Бил е в размер от по 100 милиона годишно. Съгласно плановете тази сума следва да се повиши на 120-130 милиона годишно. И това е свързано с интензивността на процеса по извеждане от експлоатация. Ще проведем идната седмица в Страсбург още едно заседание на докладчиците в Сянка. Аз от своя страна не смятам, че има основания да поставяме сериозно под съмнение тези 780 милиона. Препоръчвам на комисията ни да подкрепи този разчет. Благодаря ви много. Разбирам, че срещата на докладчиците в Сянка е необходима, както обикновено в подобни случаи. Да, Утре ни е срещата с докладчиците в сянка, а не следващата седмица, казва госпожа докладчика. Господин Ланген, след като изслуша госпожа Хармс, нека направя едно предложение. Вие като председател на комисията ИТРЕ не можете ли официално да се обърнете писменно към двамата ресорни комисари, господин Ариас Каньете и господин Етингер? Не може ли официално да ги помолите за информация за това каква е в какво се разминават предложението на литовската страна и предложението на комисията и какво според тях трябва да е решението. Трябва да видим дали според комисията има нужда евентуално от корекции. I understand that we've got... Разбирам, че имаме тук е, представител на Европейската комисия. Добре. Госпожа Кармса, аз имах а, е, е, разговор с господин Оттингер веднага след лятото. И аз го запознах с а, посещението в Игналина – на тази среща ние постигнахме съгласие, че Европейската комисия първо трябва да бъде а, надежна и трябва да спазва това, което е предвидено в договора за присъединяване и протокола към него за Игналина. И че няма да има изкуствено прекъсване на извеждането от експлоатация или пък планирано отлагане на извеждането от експлоатация. Доколкото разбирам, комисията сега изготвя писмо до Европейския парламент и до докладчиците, но изглежда няма съгласие към момента. Разбира се, ние се нуждаем от пълна информация, за да можем да вземем решение. В крайна сметка това сигурно ще бъде политическо решение. Ние не трябва да бъдем част от пазарлъците, а една разумна страна в този процес и да решим на базата на информацията, която е предоставена и на базата на финансовите планове, а, а не така просто да се го измучим от пръстите. Благодаря. Както виждате, имаме много задълбочена, широка дискусия в комисията ИТРЕ но останалите въпроси ще трябва да бъдат обсъдени по време на срещата на докладчиците в Сянка. Това е отличен формат за целта. На 21 ноември ще се гласува в И3 в пленарна зала през януари. И сега преминаваме към последната точка от дневния ни ред. Повторно на употреба на информацията в обществения сектор. Преработване. Докладчик е Неоклис Силикиотис. Имаме 333 изменения, 58 са внесени от самия докладчик. Освен това, комисията ИМКО вече са приели тяхното становище, към което има 93 изменения. Становищата на Култ и на Либе ще бъдат гласувани съответно на 19 и 20 ноември. Тоест ще получим допълнителни изменения от Култ и Либе. От ИМКО само са 93, заедно с нашите са общо 20, 323. Уважаеми колега Силикиотис, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на техните сътрудници, както и на секретарията на комисията. Обеден съм, че ако всички работим съвместно, ще можем да постигнем целта си. Измененията, които бяха внесени, ще ни е помогнат да достигнем един компромисен документ, който да отразява гледните точки на всички. И също ще бъдат преодолени някои от нашите притеснения. Разбира се, данните и достъпа до тях са основно човешко право. Отворените данни трябва да са в помощ на обществата ни и трябва да са в помощ на малките и средни предприятия и на микропредприятията, както и на стартиращите предприятия. А не винаги да се използват от големите многонационални компании, както е до сега, които разполагат с финансови възможности, за да събират данни. И така, това е целта на компромисните изменения, които сме предложили до момента що се отнася до набори данни от особено значение. Тук ние предвиждаме да има списъци от всички категории подобни данни. Ние бихме искали комисията да включи нови категории в случай, че такива се появят след консултации с съгласието на всички заинтересовани страни. Такива набори данни са финансирани с обществени средства, затова трябва да са обществено достояние. Ние обаче не бива да допускаме публикуване на данни, които биха подкопали обществения сектор или пък държавните, обществените дружества, които работят в трудна среда, особено като се има предвид кризата, която преживяха пазарите. Що се отнася до обществения сектор, за да се постигне компромис между различните гледни точки, би трябвало да включим в документа и мерки, които да не допускат изкривяване. Ако всички постигнем съгласие по необходимостта за справедлива конкуренция, лоялна конкуренция, ние трябва да работим за подобряването на текста на този документ, за да няма продължаване на небалансирана конкуренция между частния и обществения сектор, тъй като те се конкурират на същите пазари. И в заключение, позволете ми отново да подчертая, че трябва да предложим финансова и техническа помощ на обществените предприятия, особено тези в малките общини. Те също трябва да могат да се възползват от тази преработка, за да могат да се ползват от тези данни. Благодаря ви. Докладчик от името на НП е господин Бони. Той не е в залата. Той ме помоли да прочета неговото становище. Започвам. Директивата е стъпка напред е, за повторната употреба на информацията в обществения сектор. И това е, все повече е в основата на новаторски услуги. Считам, че този регламент цели да се подобри повторната употреба на информация в обществения сектор, като се хармонизират условията, за да се предоставя такава информация за потребителите. И също трябва да включва четири неща. Първо, подобряване на разработването на общо европейски продукти и услуги, стимулиране на трансгранично на повторна употреба, недопускане на изкривяване на конкуренцията, що се отнася до информацията в обществения сектор, между частния и обществен сектор. И на четвърто място ограничаване на ограниченията, които позволяват на органи от обществения сектор да събират такси. И нещо допълнително за допълнителна работа, което предлага докладчика в сянка господин Бони. Първо, достъп до и повторна употреба на информацията в обществения сектор, заедно с политиката на Европейския съюз за общо достъпните данни, ще подобри прозрачността относно предлагането на обществени услуги. Освен това, допринася за подобряване на ефективността и за по-добро вземане на решения. И на следващо място за бъдещи действия предлагане на достъп до набор от високо ценена информация, изключително важно на европейско ниво. Трябва да има съгласуваност и координация на национално равнище. Разбира се, в бъдеще може да се допълни списъка чрез делегирани актове. Комисията може да включва допълнителни категории. Това беше становището на господин Бони. Сега давам думата на господин Петърсен от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда много кратък, защото всички докладчици в сянка сме постигнали съгласие по намерението е и амбицията, заложена в това важно предложение. Повторната употреба на информацията в обществения сектор е от жизнена важност, що се отнася до разработването на бъдещи цифрови услуги в Европейския съюз. Общата амбиция и намерението, заложено в този регламент, се подкрепя от нас – ние утре ще имаме среща на докладчиците в Сянка. Може би е, ще се обсъдят и някои подробности. Може би ще има изразяване на несъгласие по конкретни изменения, но като цяло считаме, че е, амбицията ни е нещо, което ни позволява да обсъждаме и частните дружества при предлагане на услуги от общ интерес. И така, както вече казах, ние сме съгласни с амбицията, с намерението, заложени в това важно предложение. И утре ще бъде първото ни заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Реда от името на групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за първия набор компромисни изменения. Също очаквам с нетърпение първата среща на докладчиците в Сянка. Важното е да следваме амбициозния дневен ред и да се опитаме да приключим работа по това важно досие през настоящия мандат на парламента. Искаме да направя едно процедурно предложение – когато говорим за подобно законодателство, може да е малко трудно, ако имаме множество различни компромиси по един и същи член. Понякога имаме 4-5 компромисни изменения по различни части от един и същи член. Комисията ИМКО, където бях докладчик по становище, имахме много добър опит да имаме по един, едно компромисно изменение по всеки член, защото Понякога е трудно дори да се постигне компромис, да не се променя първоначалния текст, внесен от комисията. Защото целта ни е след гласуването да има а, съгласуваност, последователност, а, защото в момента има а, някои места, където липсва това относно по а, публичните предприятия. Ние се радваме, че а, те бяха включени от докладчика в компромисно изменение 1 а, или пък други а, частни а, предприятия, които изпълняват сходни цели. Но във втори и трето компромисни изменения се предлагат множество изключения, което не виждам какво ще остане след като бъдат приложени на практика за електроснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, почтенските услуги, транспортът ще бъде изключен. И аз се питам какво изобщо ще бъде включено. Вместо да се изключват цели отрасли, да се изключват само конкретни документи, които имат отношение към сигурността. Предложението на комисията имаше именно това предвид. Иначе ще изпадне в ситуация, че ако едно енергийно дружество има един документ, който има отношение към сигурността и не може да бъде публично за достояние, тогава цялата, целият сектор се изключва. Мисля, че не това е намерението на, на а, текста на комисията. Затова трябва да се поработи допълнително по компромисни изменения 2 и 3. Също приветстваме факта, че докладчикът възприема включването на набор от данни, които са от особена важност. Те са включени в анекса, но е важно да се определят не само категориите такива данни, защото в противен случай държавите членки няма да са наясно кои набори данни са включени. В този списък мислим, че внесения списък е много добър, но има някои случаи, когато държави членки не публикуват безплатно законите, които се приемат, а това трябва да се промени, защото всеки гражданин трябва да е наясно с приятите закони. Затова мисля, че тук трябва да се допълни списъка за наборите, особено важна информация. Има позоваване на реално, в реално време и без забавене като условие за достъп до данните. Освен това, бихме искали измененията ни за директивата за базите данни да бъдат отчетени, тъй като според нас е много важно не само да се укрепи това, което съществува, да се запази това, което съществува, но да се укрепи. Мисля, че ще можем да постигнем компромис. Ще се опитаме да постигнем такъв в максимална степен, за да имаме силна позиция за водене на преговорите. Благодаря, господин Тамбурано от СПД. Благодаря, господин председател. Читаме, че е много важно данните от обществения сектор да бъдат по-добре използвани, по-добре оповестявани, тъй като това може да бъде от огромна полза не само по отношение на работните места, но и от гледна точка на нуждите на гражданите, за да се постигнат целите ние бихме искали да има по-засилено сътрудничество между публичните администрации и малките средни предприятия и стартиращите предприятия, организациите на гражданското общество, но има твърде много изключения. Трябва да се предложат условия, за да се защитят публичните а, данни. Публичните предприятия трябва да гарантират достъпа и използването на данните. Трябва да се предвиди и финансова подкрепа, за да може да се гарантира качеството на данните, да се обучат служителите. Освен това, обществения сектор трябва да може да използва данните, които са генерирани от публичните дружества. Ние сме за това да бъдат обхванати и частни дружества, както предлага комисията. когато те предлагат публични услуги. Трябва да отбележим и дневния ред, предложен от комисията за градовете. Трябва да стимулираме използването на научно-изследователски данни, особено научни изследвания, които са частично и цяло финансирани от публичния сектор. Господин Олман от комисията. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за много добрите изменения. Те определено подчертават колко е важно да има информация от публичния сектор за МСП, и за гражданското общество като ресурс за инфо... иновации. Искам да подчерта няколко момента. Първо, като че ли има силна подкрепа за общите направления на предложението на комисията, особено за набора от данни с висока стойност. Доколкото списъкът не е окончателен, се радвам много на вашето предложение. Други е, важни области, е, където е важно да има достъп до данни, интерфейс и други, е, полезно е и очертаването на необходимостта да се е, ограничат е, изключенията. Запознати сме с измененията за публичните предприятия и е, публичните услуги. Това е важен сектор за економиката на данните. И е, предложението на комисията така се ориентира към нискоинтензивния ползване на тези данни е, и с съображение за това да се осигури равнопоставеност. Що се отнася до обществената сигурност е, за ключови обществени инфраструктури? Напълно подкрепяме идеята, че те трябва да бъдат защитени. Но тук трябва да се търси е, добра формулировка, за да не изхвърлим, излеземе от е, възможността да осигурим добри е, разпоредби. Няма нужда те да бъдат напълно изключвани. Някои от измененията засягат и елементи от директивата, които не са част от преразглеждането и рискуваме да направим крачка назад в, по отношение на договореното от 2013. Така че трябва да е ясно, че директивата имаше своето развитие и надграждане спрямо предходните си версии. Считаме, че резултата ще постигне нивото на амбициите, които се изрази тук в вашата зала. Надяваме се, че с законодателите ще постигнат бъл, бъл, бързо споразумение и с удоволствие ще подкрепяме процеса. Сега се обръщам към колегата Силикиотис, за да обобщи е, дискусията. Благодаря. Аз също ще коментирам съвсем накратко. Благодарности за докладчиците в Сянка за техния принос. Действително има някои аспекти, по които се различаваме в подхода си. Може би най-основният такъв момент е подхода ни към публичните предприятия. Според мен правилата за конкуренция трябва да са равно, да имат, да осигуряват на равнопоставеност и справедливост. Получихме много мнения от страните членки, от публични органи, от публични предприятия. Определено необходима е равнопоставеност А, що се отнася до предложенията на госпожа Рейде за компромисни изменения 1, 2 и 3, ако не ги е, приемем, ще трябва да въведем сериозни изключения. Публичните предприятия ще бъдат по-неправдани от гледна точка на конкуренцията. Затова трябва да съчетаем тези моменти. Или ще включиме и публичните предприятия и ще направим изисквания за справедлива конкуренция, или ще предвидим изключения, които обаче, от които могат да се възползват конкурентите на публичните предприятия. Така че в това отношение нещата са напълно ясни. Аз няма да коментирам повече. По отношение на набора от данни с висока стойност, като са законодател, ние сме на мнение, че ние трябва да заемем позиция. В противен случай комисията ще остане с така наречения открит отворен списък. Необходимо е да направим усилия по тази тема. за да можем да постигнем и основната цел на директивата МСП и новосъздадени фирми да имат възможност да ползват данни, благодарение на които ще могат да се развиват и в полза на обществото и на економиката. Нека да не забравяме, че нашата отговорност като Европейски парламент е да се намесваме именно с е, цел да осигуряваме справедливост и равнопоставеност. Утре ще има среща на докладчиците в Сянка и се надявам, че там ще можем да е, продължим, за да спазим графика на 1 декември. Ще гласуваме по измененията в комисия. Благодаря. 3 декември се гласува в е, ИТРЕ. В пленарна зала ще влезе вероятно също през декември. В средата на декември. Има ли нещо по точка разни, колеги? Следващото ни заседание е на 21 ноември и сутринта и след обед, 22 ноември и сутринта и след обед, т.е. 14.30 часа общо. Много добро заседание. Всичко най-добро за следващите дни. Довиждане!